So, good morning, everybody. It's a pleasure welcoming you here. Добър ден, колеги. Добре дошли. Може би бългийците не са толкова щастливи днес, за разлика от френските колеги, които може би са празнували, а пък британците се подготвят, подготвят за тази вечер и харватите, разбира се. Сега нека да приемем нашия дневен ред. Има ли някакви възражения? Ако няма, приемаме дневния ред. Преминавам към съобщенията на председателя. Препоръки и решения на среща на координатите на 20 юни тази година. Бяха обсъдени, разбира се, МФР и различните секторни специфични програми, общ, е, регламента с общите разпоредби. Съгласно член 15, изключителни правомощия на 5 юли, конференцията на председателите прие препоръките на председателите на конференцията на председателите съгласно правило 53+. Програма за единния пазар, конкурентно способност на предприятията. Беше договорено да се приеме общо писмо между ИТРА и ЕКОН и конференцията на председателите разбира се, прие председат... препоръките на председателите на конференцията и съответно ЕКОН получава изключителни правомощия. Номинации. Обща система за ДДС по отношение на механизма за обратно възстановяване, по отношение на някои а, услуги в веригата на доставки и механизма за бърза реакция срещу измами с ДДС. Втора точка хармонизация на структурите за акцизи на алкохол. Това беше внесено от ГУЕ. Общи, обща договореност за акцизи. Преглед също го е административно сътрудничество в областта на акцизите по отношение на електронни регистри НП. Въвеждане на детайлни подробни технически мерки за оперирането на е, е, определен е, ДДС система за облагане на търговията между държавите членки НП и ОТАЛБЕ съответно реформа на програмата за подпомагане. Програмата InvestEU, съгласно правило 55, социалисти и демократи, предложения на регламента на Европейския парламент и съвета Фискалис от зелените. Регламент, заменяйки регламент 2015 1580 от 13 юли 2015 година и прилагането на членове 107 и 108 от договора за функционирането на Европейския съюз за определени категории на хоризонталната държава държавна помощ от ЕКР. Предложения за регламент, заменяйки регламент 1553 от 1989 година за определени единни а, условия за събиране на общи ресурси от ДДС. Без становище. Предложение за решение на съвета по системата за собствени ресурси, социалисти демократи, намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда от ЕНФ – общи разпоредби на Европейския регионален фонд за развитие, социалния фонд, както и фонда за сближаване, фонда за моретата, вътрешния фонд, фонда за вътрешна сигурност, както и визовите инструменти и това заминава към ЕНП. Е Решено е всъщност за разпределяне на правомощията, предложения за регламент на парламента и съвета, създаване на програма за единия пазар, конкурентоспособност на предприятията, включване на МПС и европейска статистика, отменяйки регламенти, много регламенти, не трябва сега да ги цитирам всичките, ЕКАРЕМ и Европейски семестър за економическа политическо координиране, об, обзор на годишния растеж – за 2019 година от страна на НП. По Брексит. Няма какво да съобщя по Брексит. Делегацията на ЕКОН втората половина на 2018 година в Китай. Беше потвърдено визитата на ЕКОН през септември месец. Как се разпределят местата от Китай? за Китай. От 3 НП, 3 социалист демократи, 1 ЕКР, 1 АЛДЕ. Сега, мисията в Бали, 3 от НП, 3 от социалисти демократи, 1 ЕКР е и 1 от АЛДЕ. И съответно в Италия мисията 4 НП, 4 социалисти демократи, 1 ЕКР, 1 АЛДЕ. Економическо управление. Економическия диалог с испанския финансов министр беше договорено да бъде поканен испанския министр на економически диалог през втората половина на 2018 година. Среща на националните парламенти по специфичните препоръки за страните. На страните на 9 октомври ще се проведе тази среща. Тя е потвърдена. Петиции. Имаше устен въпрос по ФАТКА и съответно предложение за резолюция, подготвено от Комисията по петиции. Европейската инвестиционна банка и съответно доклада за нея от комисията ИНИ. Председателят ще изпрати писмо до конференцията на председателите. Имаше съответно е, програма изготвена за мисията в е, командировката в Вашингтон и в Нью Йорк. Българският финансов министр ще гостува в ЕКОН на 12 юли за кратко представяне на резултатите от българското председателство на 19 юни беше решено да се внесе устен въпрос до комисията и съвета относно погрешно продаване и злоупотребяване с търговията на финансови продукти. Въпросът съответно ще бъде повдигнат дали е, комисията смята, че има нарушаване на европейското законодателство. Становище относно приложимото законодателство в трети, по отношение на трети страни Екон а, няма да излиза със собствено становище, тъй като времето вече напредва. Други точки. Преглед, разглеждане на писмо относно а, директивата за платежоспособност 2 и а, свързания с нея делегиран акт. Този, това писмо ще бъде изпратено до комисията. И Съответно, този, а, освен това, а, бившия а, директор на Елстат посочи, че ще изготви писмо до координаторите и това писмо е било изпратено 25 и 26. We do not know all the details, uh, what that means. However, I understand. Преводачите са предвидили действия, доколкото разбирам се гарантира обаче превода в петте най-употребявани езици. Преводачите ви уведомяват, че продължават нашите протестни действия. Няма да позволим просрочване. Благодаря. По точка трета минава разглеждане на делегираните актове. Нищо не е подготвено до момента, както знаете. За ЕКОН е много важно, разбира се, да се разглеждат правилно критичните въпроси. Днес, разбира се, ние ще разгледаме две мерки по регламента за параметрите в финансовите инструменти защото е много важно тези параметри да бъдат използвани за измерване на ефективността на финансовите инструменти и съответно техническите стандарти за изпълнение да бъдат приемани навсякъде, изпълнени в Европейския съюз. Това ще обсъждаме днес. Господин Телда Юне всъщност присъства днес тук, както Якоб Михалек от ЕСМА. Господин Тилда е от страна на Европейската комисия. Бих искал да ви представя накратко за не повече от 5 минути да ни представите темата а след това, разбира се, ще чуем въпросите на нашите колеги. Предлагам първо да започнем с комисията. След това ще чуем ЕСМА и след това нашите докладчици и докладчиците всяка. Господин Людер, имате думата. Благодаря ви. Uh, uh, Добро утро на всички. ще представим 10 е, стандарта по регламента за параметрите. Те засягат въпроси като е, институционален надзор, е, качествен контрол, методология, изисквания за, за прозрачност. Така. Да имаме е, допълнителни критерии за значими показатели. Друг важен момент е, е изявлението за показателите, е, споразумение за сътрудничество и подробности по призна... системата на признаване на те... от трети страни. Както вижда от заглавието, това са твърде технически неща. Те залагат първоначалния модел за изискванията, които са залегнали в първичното законодателство. ЕСМА е свършила отлична работа, като е разпратило, ни изпрати тези стандарти и възнамеряваме да ги, да, възнамеряваме да ги приемем без някакви съществени промени. Промените, които забелязвате, са чисто редакционни и нямат намерение, според нас, да променят е, по същество е, показателите на ЕСМА. Е, така че ще видите текстови промени, които не засягат съдържанието. Извиняваме се за забавенето при приемане на тези стандарти. Имаше затруднения, проблеми, един от които беше, че искахме да променим е, текста, без да променяме съдържанието, което беше сложна задача, отне много време но е, най-големия проблем е, днес е превода. Трябва всички тези 10 стандарта да бъдат преведени на официалните езици. Преводаческите служби са затънали в работа и е, да, вероятно ще ни критикувате. Признаваме, закъсняхме. Наша вина е, признаваме го. Просто ви молим да проявите разбиране, защото е, преводаческите служби в момента са е, толкова е, претоварени, че се бавят преводите. Е, стандартите са важни, разбира се, но е, въпреки това решихме да не е, настояваме за приоритет в графика на преводачите по тях и в първичното законодателство те са ясни още повече. Това е. Колкото до съдържанието по същество, ще оставя това на колегите от ЕСМА. Благодаря. Благодаря, господин Люде. Сега Давам думата на господин Михалик от ЕСМА. Благодаря, господин председател. Е, почитаеми депутати, благодаря, че давате възможност на ЕСПА да участва в е, заседанието на комисията днес по регламента за показателите. Знаете, BMR, ще го наричаме за кратко, този регламент започна а, е, да действа от началото. ЕСМА подкрепи прилагането му с цел да се постигнат целите на, законодателите. Ще ви дам основни моменти от тези дейности. Първо ЕСМА предаде на Европейската комисия 11 е, технически стандарти на 13 март 17 един допълнителен комплект бе предаден и на, е, е през юни 17 година. О, голям брой теми са обхванати и на 8 е, юни 2017 стана това. Допълнително е, цялостен преглед бе, предоставен, е, бе направен от секретарията и във всяка от целите, които превиждат първото ниво на BMR, проектостандартите имат за цел да има жизнеспособност и цялост на тези показатели. ЕСМА въведе принципа на пропорционалност, особено за администраторите, на значими и незначими показатели, за да се отразят намеренията на е, съзаконодателите. Забравеното одобряване на техническите стандарти донесе несигурност за всички е, заинтересовани страни и е, попречи на прилагането на регламента. Затова комисията настоява за бързо е, одобряване на тези е, стандарти след предоставянето на техническите стандарти, ЕСМА продължи да работи по показателите, за да допринесе за гладкото прилагане на регламентите. В е, контекста на мерките от ниво трето имаме е, един документ за насоки, на соките, който е приложим от юни миналата година. Тези насоки имат е, за цел да покажат как администраторите на незначими показатели би трябвало да прилагат тези функции в, е, при гарантиране прозрачност на данните, методология и така нататък. Съдържанието на насоките е съвместимо с техническите стандарти по същите теми. За тази цел ЕСМА очаква публикуването на съответните на релевант, актуалните стандарти преди да публикува а, е, окончателната версия на насоките. ЕСМА започна да издава въпроси и отговори, свързани с регламента от 17-та насам и е, публикува над е, 12 е, такива е, комплекта от въпроси и отговори по регламента. Е, опитваме се да е, дадем пояснение на инвеститори, участници на пазара и освен това, от 1 януари тази година ЕСМА започна да публикува регистър на администратори на е, показатели от трети страни. Този регистр е от огромно значение, защото след края изтичане на, на преходния период надзора, е, надзорниците в Европейския съюз ще могат да използват е, показатели само ако са администратори или ако въпросният бенчмарк е включен в регистъра. Това е, е на лице, може да се намери на вебсайта на, на ЕСМА и съответната бройка, доколкото разбираме, на показатели трябва да се увеличи, да се удвои до края на годината. Три допълнителни показателя бяха включени в списъка от комисията. Юробонд, Юрооблигации Либор и още един Юробори, ония е, са председателствани от е, белгийската ЕСМА, е, а третия от британската агенция съответно. Това трябва да доведе до хармонизиране на, на, при изпълнение на правилата на регламента. В това отношение на 2 юни 17 е, ЕСМА публикува метеорологична рамка, за да, която има за цел да, да сближи е, е, правилата в е, отделните държави членки. Освен това, от февруари 18 година сме заедно с ЕЦБ, Европейската комисия, Европейската е, е, комисия започна, създаде работна група, която да Четвъртото заседание на работната група е, е в ход днес в Франкфурт. Тя започва консултации, е, проведе консултации през юни, е, края на юни 18 година и избра три потенциални кандидата Благодаря ви отново за това, че поканихте ЕСМА на заседанието си днес и съм на ваше разположение, ако имате въпроси. Благодаря. И така, стигаме до екипа за преговори и ще започна с е, е докладчика. Благодаря, господин председател, благодаря и на комисията и на ЕСМА, че са днес с нас, е, за да обсъждаме регламента е, за показателите. Компетентните органи и администрацията сега са заети с приложението и практически въпроси, които прилагането на това законодателство предизвиква е, е, за Европейския съюз и третите страни и е, предоставчиците на показатели се е, разполагат е, с насоки за явно, за, за гладко изпълнение и прилагане, така че регламента да функционира добре за всички участници на пазара. Първо, мерките за изпълнение на регламента. Докучателният доклад е, бе предаден до комисията през март е, е, и юни 2017, т.е. повече от една година, което е много повече от трите месеца предвидени за целта. Имаме, получихме обяснение от комисията, разбира се, но аз е, искам да изразя недоволството си от това неоправдано бавене, особено предвид е, ограничената не, да, е, отклонение от съществото, същността на текста. Благодаря на а, тези, които а, работиха по текста. Както казах, отклоняването от проектите, а, проект, а, предложените от ЕСМА мерки а, са много малко, но а, а, препоръчва малко по-рестриктивен подход, като като препоръчваме да се използва да включи в едно 4 вместо да помисли за включване например, чисто текстово. Е, комисията е, ми се ще да помисли по-добре по този въпрос е, и да обясни какъв е смисъла на приложение само два месеца след влизането в сила на техническия стандарт. Втория въпрос, въпрос е свързан с регулираните показатели за данни. Тук има неяснота по дефиницията на регулирани данни е, показатели. Е, свързаните условия за из, от е, изнасяне навън на член 10. Е, ограниченото приложение на този текст може да доведе, да създаде затруднение и е, да повиши разходите е, на, е, за събираемост на данъци и за спазване на европейските пазари. Това, според мен, не отговаря на пропорционалността на приложимите изисквания за категории и показатели, което, което е отрешаващо значение, за да се стигне до съгласие в триалозите. Готови сме да се ангажираме с дискусии за това как да се намери решение да се избегне правната несигурност на европейските финансови пазари. Това решение трябва да е, е, означава, че Този регламент трябва да гарантира качеството на данните да бъде е, абсолютно гарантирано и е, гарантирано също е, злоупотреби. Смятаме, че това е далеч най-доброто решение. Да, е, нашето изменение може да се яви под формата на съображение, е, да обяснява е, съображенията или пък е, е, да се включи в е, дефиницията на показатели за данни. И разбира се, можем да работим по окончателната формулировка в едните месеци. Възможно е това да се включи, да, да, да, да работим по този въпрос в рамките на пакета, устойчивия пакет. Но би било възможно да финализираме една от тези, да постигнем е, резултат по една от тези задачи преди януари 19. Е, Ако това не стане, ще помоля ЕСМА да използва всякакви инструменти, с които разполага, за да, да потърси решение на първо равнище. То се отнася до първоначалното намерение на законодателите и гарантира европейските пазари да са засегнати само до степен, която гарантира пазарна стабилност. Моите колеги и комисията са готови да подкрепят този подход. Трето, малко ме смущава графика, е, който се предвижда за реформиране на еврооблигациите. Е, Срока предвиден изтича на, е, на 1 януари 20-та година. И альтернативи до тогава могат да не се намерят. Да не се намерят. Какво мисли комисията по е, това, доколко такива срокове са е, постижими и какъв ще е ефекта от е, тези показатели. Приветствам приемането на този е, шаблон и е, очаквам по-нататъчни преговори по регламента за показателите. Благодаря, Каролин. От НП Дариус Русати. Благодаря, господин председател. Колегата Лудек Едемайер, който всъщност е докладчика в Сянка, на НБ нямаше как да присъства днес, но той ме помоли да уведомя комисията, че той подкрепя докладчика и е съгласен с нейните бележки. Благодари за работата по толкова техническата тема, която всъщност докладчика унаследи от кора от предишния мандат. Благодаря, Дариуш. Социалистите и демократите, Хонас Фернандес, много благодаря, господин председател. Истината е, че всъщност вече мина доста време. Колегата от комисията го обясни. доста време за разработването на различните законодателни мерки, които комисията и ЕСМА трябваше да предприемат. Ние вече близо 3 години знаем, че теста е бил одобрен от законодателите. 2014 година аз участвах в европейските избори в един сложен момент, не само за Испания, но и за цяла Европа, тъй като имахме много трудна економическа криза и много лоши практики на повечето финансови институции, които всъщност бяха манипулирали, мамили потребителите чрез всякакви противозаконни тактики. Някои от тях явни, като законодателство срещу конкуренцията и други скрити. Именно за това ние искаме ясно, прозрачно управление, финансови индекси, които би трябвало да са в основата на всеки регламент. Същевременно аз участвах в европейските избори, защото знам много добре колко пострадаха гражданите в мой избирателен район и в цяла Европа заради това, което се случи с Либор. Крайно време е да има регламент, който да е прозрачен и да се избегнат такива сътресения. Представеното, което обсъждаме, беше представено и в парламента, и в съвета, но се оказа, че съветът и парламента цяла година не могат да стигнат до съгласие, което наистина ще е важно за гражданите. И ето ни отново тук, три години по-късно, нищо не е постигнато. Твърде много време се пропилява да се говори за различните делегирани актове по стандартите, но като Чили има една неохота от страна на индустрията да предостави показателите, които са всъщност обект на този регламент. Мисля, че европейските институции Съответно комисията, съвета, парламента не могат да продължат да търпят това положение. Ето защо бих искал да кажа, че ние трябва да побързаме, да работим много по-енергично по регламентите. Има въпроси, например, свързани с члена относно показателите за регулирани данни. Знаем, че тук има някои колебания относно съдържанието на одобрения текст. Необходимо е показателите с одобрени регулирани данни да се обвържат с ясен критерий. Данни, които подлежат на надзор, могат да бъдат обект на занижени изисквания, но когато имаме показатели, които използват регулирани данни, ние вече обсъждаме самите показатели – Следователно тук също има възможност за манипулация. Така че, когато данните идват от субект, който подлежи на надзор, е много важно показателите, които използват регулираните данни, да са обект на изисквания, които не са толкова строги. Но, разбира се, при показателите също е възможно да има манипулации, за това така или иначе те трябва да подлежат на някаква проверка. Не знам доколко всички тези правни колебания – и несигурности няма да се окажат вратичката, чрез която при регулираните данни и показателите възоснова на регулирани данни ще има едно отстъпление. Ние не можем да го позволим. За това се надявам при бъдещите европейски избори да мога да кажа на европейските граждани, че показателите индекса при суровините Либор няма да бъдат манипулирани така, както се случи преди 4 години. Надявам се също така, че съответните колебания много скоро ще отпаднат. Благодаря. Thank you very much. I don't see anyone from ECR. Благодаря. Не виждам никой от ЕКР или от Зелените, нито от ГУЕ. нито от НС, нито от СПД. Никой друг не иска думата. Спонтанни изказвания. Не виждам желаящи. Тогава се обръща, може би, към институциите. Отново комисията и ЕСМА. Заповядайте. Благодаря. Имаше някои въпроси, на които бих искал да отговоря. Мисля, че най-важното бяха показателите с регулирани данни. Знаем, че тук има проблем. Този въпрос беше обсъждан по време на третия триалог. И трябва да кажа, че още на този етап Европейския парламент каза, че иска разширен обхват на определението, така че посредниците да могат да получават такива данни. Каза се, че може да има обаче нерегулирани субекти като посредници и от тук да възникнат манипулациите. Необходимо е тези посредници, които ще бъдат използвани като АПА, да подлежат на абсолютно същите изисквания. Ние казахме, че ако има посредници, би трябвало това като изискване да се отнася и към допустимите източници на данни. Смятаме, че този компромис си струва да бъде обсъден. Нека ви напомня и как се развиха тристранните преговори. Имаше някои скептици относно начина на развитие, но принципно аз мисля, че е важно да се отбележи, че ние сме запознати с този проблем и вече има някои положителни стъпки. Може би трябва също така да напомня, че при показателите възоснова на регулирани данни имаше пряка връзка с регулирания субект, без да се обръща внимание на нерегулираните посредници. Но сега ние вече включихме тези АПА. Ако това е недостатъчно, ще се опитаме да потърсим и други начини. По въпроса за надзора, ние решихме, че е задължително да има представители и от други е, дружества, особено от тези, които допринасят за инвестиционните фондове и фонда на нетните активи. Това е част от надзорната функция. Освен това, трябва да се има предвид, че това са основните вносители на данни. Следователно, би трябвало да се отчита факта, че тези, които предоставят нетните активи, са и ключовите участници. Те също подлежат на надзор с цел добро управление. Накрая за показатели като Либор, както ЕСМА вече посочи. Има съвместна работна група между няколко институции. Тук участва и бългийския регулатор, който отговаря за Либор и Урания. Европейската Централна банка, комисията също участва. Тази група разглежда альтернативите и ставките освободени от риск. Много е важно тези бъдещи референтни показатели да получат одобрение. Това се отбелязва и от ЕСМА, и от докладчика. Ние все още имаме този преходен период 1 януари 2020 година е крайния му срок, така че има време ако се окаже, че не е възможно одобряване, тогава преходният период, когато може да има използване без одобряване, така или иначе изтича на 1 януари 2020 година. Нашата работна група разглежда този проблем, но Ние разполагаме с още цяла година, 2019, както и оставащото време до края на текущата година. От друга страна, разбира се, ако има някакви мерки, които трябва да се вземат, ние сме готови да го направим и да помагаме с консултации. Особено ако се окаже, че някои от тези показатели трябва да бъдат заменени. Есма, искате ли думата? You, uh, uh, Благодаря, господин председател. Накратко за регулираните референтни показатели. Наистина, в този случай ние трябва да мислим за това дали има включване на трета страна. Ще спомена материята, която се урежда по членове 1 и 24а. Там се разглеждат схемите и изискванията за предоставяне на данни. Uh, Ние сме готови, разбира се, да работим заедно с заинтересованите групи и съвета на регулаторите, като използваме наличните инструменти. времено ще проследим какво се случва по ниво 1 и дали там ще има промени. Thank you very much. Благодаря. Нашия докладчик иска ли думата, Каролин? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ЕСМА и комисията отговориха на някои въпроси. Много ме зарадваха отговорите по това досие. Може би трябва да кажа още няколко думи по основните референтни показатели. Много е важно да няма сътресение на финансовите пазари. Това е нещо, което ще разгледаме и през следващите месеци. Благодаря, много благодаря. С това приключваме времето посветено на контрола и до 10 часа ще направим кратка пауза преди да започнем следващата точка. So, hello everybody. We continue our meeting. Uh, first of all... Колеги, а, нека да започнем нашата работа. Имам съобщение. Тристранните срещи относно Ева. Екон и Енви разглеждаха въпроса за преместването на Европейския банков орган. На 9 юли беше осъществена тази среща. На 3 юни имаше техническа среща по този въпрос. Останаха някои технически въпроси, що се отнася до избора на седалище на Европейския банков орган. Все още няма окончателно решение и законодателите са призовани бързо максимално бързо да вземат решения съгласно писмената процедура и а, в противен случай това ще се окаже много сериозен проблем за австрийското председателство. А сега минаваме към а, 4, 5 и 6 точка от нашия дневен ред. Регламент за изменение на регламентите за създаване на европейските надзорни органи и на регламентите относно финансовите пазари 1093 от 2010, 1094 от 2010, 1095 от 2010, 345 от 2013, 346 от 2013, 600 от 2014, 760 от 2015, 1011 от 2016 и 11-29 от 2017 година. С други думи, говорим за прегледа на Европейския борт. Предполагам, че всички сте се запознали с комуникацията от вчера. Днес ще се запознаем с една презентация, като започнем с съдокладчиците. Започваме с Буркард Балц от НП. Много благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, както каза господин председателя, проект за доклад беше изпратен вчера до всички вас. Искам да се извиня за е, това закъснение. Ние, разбира се, не бяхме планирали толкова късно да изпратим като са докладчици доклада, но, разбира се, до последната минута а, имахме обсъждания между нас. Сега докладът вече е готов и това е много важна стъпка за по-нататъчната процедура. 12 законодателни предложения. Над 300 страници са всъщност всички тези текстове. И разбира се, 9 месеца работихме по тях и това въжи както за нас, така и за съвета и за държавите членки. Разбира се, не по всички точки можахме да постигнем единодушие, консенсус по всички тези предложения. Обаче все пак по някои въпроси успяхме да се договорим. Първо по ЕБА, ЕОПА и ЕСМА. Успяхме да се договорим по някои въпроси, а именно пропорционалността да бъде укрепена именно в тези надзорни органи на европейско ниво. И разбира се, това е общо изискване в самите регламенти, а, така че а, в наръчника за надзорните дейности. Е, това е отбелязано във вътрешния правилник и така нататък. Всички тези рискове и модели е, би следвало да бъдат отчетени и отразявани много повече. Е, установихме, че всъщност до момента не винаги се е прилагал принципа на пропорционалност. Бихме желали той да бъде засилен и съответно да бъдат включени в тази работа заинтересованите страни, техния глас да има повече тежест, да могат да се изказват. И решенията не да се приемат с а, квалифицирано множество, а всички отделни групи да бъдат представени. Освен това се договорихме изискванията по отделните протоколи от заседанията всъщност да бъдат представени на, на органите, взимащи решения. По този начин, разбира се, отчетността на контролните органи ще бъде много по-прозрачна и подобрена. И бихме желали, разбира се, това да подчертаем в нашите предложения. Защото това са органи, които а, подлежат на демократичен контрол. На трето място искам да отбележа, че всъщност ние се договорихме относно мандата на надзорните органи. До момента, разбира се, това беше важен въпрос, който оставаше нерешен. И в докладите всъщност ние посочваме, че всъщност европейските институции могат да задават въпроси на тези органи, които да излизат със становища. И също включихме а, определение за а, въпроси и отговори, а именно това да бъде съществен елемент а, от дейността на надзорните органи. Като разбира се, а може да се прецени вече в конкретния случай дали а отговорите могат, например, да бъдат издавани от националните надзорни органи. Като разбира се, надзорните органи на национално ниво също ще се ръководят от насоки, които ще бъдат приети. От законодателя се изисква, разбира се, е, публикуването на подобни насоки. Както казах, решенията ще се взимат в квалифицирано мнозинство в ам, съответните органи. А в други случаи, разбира се, в групата на заинтересованите страни решенията ще се взимат с обикновено мнозинство. И би следвало да се предвиди възможност а, да се изисква отмяна на някои от насоките за Европейския надзорен орган, ако това е наложително. Съответно, на този орган би следвало да изготвя специализирани оценки, експертизи и следвайки, разбира се, винаги принципа за пропорционалност. Съдокладчиците се договориха относно по-голямото участие на заинтересованите страни и провеждането на консултации с тях. Особено това въжи, когато говорим за изготвянето на насоки. Това би следвало да бъдат широко мащабни консултации, като се отрази позицията на участниците на пазара. Пето, договорихме се върху високи качествени изисквания на номинираните лица в тези групи на заинтересованите страни. Защото все повече и повече те носят отговорност и тези групи на заинтересованите страни могат да се изказват относно становищата, както и по изготвянето на въпроси и отговори. Шесто – Договорихме се също така за по-голямо участие и а, възможност за взимане на решения по отношение на европейските надзорни органи на нашата институция, на Европейския парламент. И бихме желали, разбира се, целият този процес на надзорните органи да бъде много по-прозрачен, което означава, че по този начин ще гарантираме междуинституционален баланс между Комисията, Съвета и Европейския парламент. Седмо. Успяхме да се договорим относно а, а, международната роля на Европейския надзорен орган, а, което означава, че това би следвало да, като предпоставка за това би трябвало да има една по-добра съгласуваност на дейностите тук на, на, в рамките на Европейския съюз. Като разбира се, ние като а, законодатели а, би следвало да подкрепяме европейските а, надзорни органи и съответно да а, ги обезпечим с един мандат съвета на надзорните органи мандат, който да им гарантира по-силен глас на международни срещи. Когато става въпрос за приемането на стандартите, техническите и регулаторните, би следвало да се предвиди една по-специфична процедура. Идеята е всъщност да се подобри качеството на тези стандарти. Мисля, че всички тук така се задоволявахме дълго време с бързи решения – Време е сега вече да се види, че те не доведоха до голям успех, успех и бихме желали а, подобен феномен да получи спирачка за бъдеще. В проекта докладите ние апелираме към повече реализъм при провеждането на така наречените стрес тестове. Бихме желали тези стрес тестове да бъдат включени като задължителни елементи в регулаторните рамки. И съответно да запазим базовите сценарии. На девето място бих желал да отбележа а, включването на партньорските проверки, които би следвало по един по-ефективен начин да разкриват проблемите, и съответно да идентифицират добрите практики. А, сега, а, разбира се, когато а, подобни проверки могат по-лесно да разкрият а, някои наредности, като например липсваща независимост и така нататък. Десето. Договорихме се също така за намаляване на демократичните, а, извинете, на, а, за намаляване на бюрокрацията, когато става въпрос за екзанте проверки, както и екзанте уведомленията, би следвало да бъдат... Ние предлагаме тяхното отме, отменяне. 11. А, облегчаване на изискванията за а, изискване на данни. Бихме... Комисията, според нас, прилага доста сложна система. Бихме желали тази система да се опрости и за целта предлагаме финансовите санкции да бъдат намалени. 12. Договорихме се също така относно бюджетния контрол и неговото засилване, като се а, е, създаде вътрешен одитен комитет или комитет за вътрешен одит. 13. Въпрос който беше важен лично и за мен, а именно за непосредствените правомощия на ЕСМА. И а, като цяло, ние се надяваме по всички тези въпроси да получим подкрепата на колегите в комисията тук. И не на последно място ще се спра на проекта доклада за Европейския съвет за системен риск. Края на юни имахме възможност да посетим заседание на ССР. И смятаме, че всъщност управлението на съвета може да бъде подобрено като се изготвят а, е, насоки. Обсъдихме също така възможността за а, а, директор, който а, да отговаря повече за независимостта на а, съвета. До момента все още обаче не сме се договорили помежду си за а, текста на това предложение. Според нас, Европейския съвет за системен риск би следвал да има собствен мандат, който да е независим от този на Европейската централна банка. Е, защото всъщност съвета би следвало да придобие повече секторно специфични правомощия и компетенции. И съответно за бъдеще се очаква повече банкови а, области а, да бъдат подопечни на този съвет. Сега, разбира се, имаше доста положителни моменти, които подчертах и представих на вашето внимание. Също но обаче иска, искам да ви информирам по кои въпроси не, постигна, не се договорихме. Първо, не се договорихме за стратегическия надзорен план. Сега, идеята е обаче е, да бъдат включвани националните органи, а не просто да бъдат получавани. Е, защото става въпрос за мерки, които трябва след да бъдат приети и прилагани на национално ниво. Защото ако имаме по-дълги документи и насоки, това не означава, че надзорът ще е по-добър. Идеята е не да да, да се отнемат правомощия на националните органи, както предлага според нас комисията. Според нас трябва да бъде засилена компетенцията на тези органи, защото те работят по места. И смятаме, че партньорските проверки наистина показаха това много ясно. Не можахме да се договорим по различни въпроси за економическото управление. Що се отнася до управителния съвет, изпълнителния съвет и предложението това да бъдат самостоятелни органи. Що се отнася до финансирането? Ние сме за запазване на действащата система към момента, т.е. да имаме двойно финансиране от европейско и национално ниво. Имаше предложение обаче за бъдеще да се предвиди възможности за частно финансиране от частни субекти. Друг труден въпрос, по който не успяхме да приемем общи компромиси, това беше за преките правомощия на Европейския надзорен орган. Моята позиция така е по-рестриктивна, отколкото колегите ми са докладчици. И искам в тази връзка да подчертая, че неодавна Имаше нови законодателни предложения, като например регламента за референтните параметри и други. Eben fraglich, ob diese nun wieder nach bereits kurzer Zeit... за проспектите. Така, идеята е, разбира се, ако има изменения в тези основни регламенти, те да бъдат отразени и тук в за по отношение на европейските надзорни органи. Не се договорихме също така des Themas Sustainable Finance. Управлението на контролираните чужестранни дружества. А, знаем, че това е много съществен елемент, а, но а, сме наясно, че и в секторното законодателство все още не са финализирани преговорите и по принцип това са сложни въпроси. И какъв е извода ми до момента? За всички е ясно, че комисията има още доста да поработи през следващите седмици и месеци. Според мен, проектодокладите отразяват недоволството по отношение на предложенията на комисията и виждаме, че всъщност те спъват бързите преговори и в рамките на съвета. Ако искаме бързо да, се гарантираме финансирането, то всички трябва да се обединим и да подкрепим както европейските, така и националните надзорни органи. Това е поне моето разбиране. Тоест не да работим един срещу друг, а с един с друг. И за съжаление, предложенията на комисията в тази форма не са добра основа за това. И Смятам, че това ще потвърди и политическата група на НП и за бъдеще. Бих искал сега, разбира се, да благодаря и на секретарията на комисията ЕКОН, особено тук на нашите а, две колеги. Благодаря ви наистина за а, огромната помощ на всяко едно ниво. Искам да благодаря и на съдокладчицата в сянка. Работата, разбира се, не беше лека, ние не я очаквахме да е такава, но въпреки това работихме много добре. Мога да ви уверя, че много енергия инвестирахме през последните месеци в тази работа, защото това става видимо не само в тези проектодоклади, но става въпрос и за изготвянето на предложения и изменения от наша страна. И смятаме, че това ще бъде много важно. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря, господин Барц. Сега думата има другия докладчик Перванш Берес. Благодаря. Понякога се извиняваме от време на време, както каза Митеран, понякога твърде често. Е, всеки от е, докладчиците предостави своите бележки. Предвид на времето, което мина, Като докладчик трябва да кажа, ще приключа този мандат с известен опит, придобит и от чрез колегите и работата си с НЕП и е, други, мисля, че беше много е, добър този опит. Е, намерихме една обща база. Това начинание понякога е, ни показа, че понякога по-доброто е враг на доброто и трябваше да търсим или по-стриктен контрол, или повече баланс, е, или е, така че преди да навлеза в подробности, в е, същия дух е, като на докладчика ми, да, това е, имаме точки, по които сме се разбираме, по други не, но няколко е, забележки, които са и, и, целта на, на, свързани с целта на пакета. Успяхме всъщност да разграничим точките, по които имаме е, общо мнение и по които се разграничаваме, за да балансираме целия пакет. Да припомня, че разнообразието е, сред е, различните, между различните национални компетентни органи е, ни кара да търсим на европейско равнище равнопоставеност, един общ знаменател, като спазваме принципа на пропорционалност и разбира се сближаването, конвергенцията, развитие и насърчаване на обща култура, общ подход към нещата за да може е, да се, когато се сблъскаме с проблем, да можем да го решаваме. И е, е трябва да потвърдя това, което е, колегата съдокладчик докладчик каза. Но ще отида малко по-далеч, като кажа, че има въпроси, по които според мен Е, които, по които ще трябва да дискутираме допълнително, които се отнасят до сърцевината на предложението на комисията. Е, всъщност запазват е, по същество отчетността, ролята на парламента, писването на преразглеждането на членове 10 до 16. Това са членовете, които предлагат дефиниции, е, определения на различните е, понятия, законодателството на второ и трето равнище, да го кажа по-простичко, там комисията нищо не казва по този въпрос. Ние изчистихме тази част от текста е, давайки си сметка за така отчитайки, стъпвайки на опита на парламента в това отношение. и всъщност въведахме е, повече е, една по-така добре застъпена роля за консултациите, е, така наречените тези въпроси и отговори, които се използват много от, и от националните органи, и от всички законодателни в цялата законодателна рамка особено е, те са един вид задължаващи за държавите членки е, и е, гарантират баланс и разделение на властите. Сега, там нещата, по които не сме съгласни с комисията, ще ги на стратегическа, стратеги, от стратегическа гледна точка. Мисля, че сме съгласни е, с това, че трябва да има място е, за стратегически надзор, е, който да бъде план на, европейс, на, на европейско равнище. Тук вече е, има нужда да се прилага а, е, такъв подход на европейско нище, с изискването да се отчитат различните бизнес модели, които съществуват в банковото дело, в а, е, осигурителния пазар, на, на, на е, засъхвателния пазар. Ролята на проверките на върху националните органи. Тук сме съгласни, че текстовете са балансирани и е, тук не става дума само за партньорските проверки. Трябва да намерим компромис, защото по отношение на сегашното е, състояние на нещата, имаме нужда от е, промяна в е, мисленето, в е, културата. Когато един национален орган не си върши работата, трябва някой да се намеси и да коригира. Най-добрият начин това да стане е чрез контроли, инспекция, на стоящи е, тия е, европейски орган с е, подкрепата на тези национални органи, които биха могли да свършат такава работа и да излезат с доклад, когато е нужно. По въпроса за делегацията, делегирането, мисля, че тук сме съгласни да се разграничава е, делегация в е, рамките на Европейския съюз и извън Европейския съюз режима, на, на баланс, е, много стриктен режим е, е, на докладване пред Европейския парламент изискваме. Вярно, че по член 35 събиране на информация тук доста смекчихме предложението на комисията, което беше изключително амбициозно особено предвид сегашното състояние на агенцията. Опасявам се обаче е, по този член 35 така е, приземихме, успяхме да приземим предложението на комисията в голяма степен. Сега работната група е, Става дума за 13 е, е, от е, основните е, фактори на пазара, 13 други плюс експерти. За управлението, вярно е, че е, тук имаше различия между нас, но по нещо бяхме съгласни и това беше първоначалния принос, който трябва да се следва за изпол... прилагане на комисия за проверки, която трябва да се е, е, разшири и да задълбочи е, профила на лицата, които ще водят този орган. И в крайна сметка по въпроса за кой е, е седи около масата, така да се каже. Когато агенцията приеме законодателство, вторично законодателство, днес винаги националните органи действат – и знаете какви са трудностите. Всъщност е, това са регулаторни и надзорни агенции същевременно. И сега е, по нещо, по което сме съгласни, е да се въведе следното. Когато е, агенцията има функция на регулатор и представлява национален орган, не трябва да бъде надзорен орган, а регулаторен орган, който да действа на ниво едно. По това бяхме съгласни и мисля, че това е, съгласие е полезно за важната работа, която вършим. Разрешете, както каза Ибор Карбалц, да изброя съвсем в телеграфен стил точките, по които или все още няма съгласие, нямаме съгласие, или пък е, се явяват други предложения, които заслужават е, вниманието ни. Е, по надзорния орган Буркербалц каза, че това имаме съгласие по въпроса за управлението. От друга страна обаче аз на първо съм съгласна с, напълно съм съгласна с състава и предвидената възможност да се включи едно е, споразумение, одобрено от парламента относно ЕСМА по отношение на надзора върху е, е, клиринговите органи. Засилване на защита на потребителя чрез една по- добра е, така пространна дефиниция е, по по-конкретния въпрос, от отнасящ се до ЕСМА. Наме... Съгласихме се, споразумяхме се да запазим дефиницията на проспекти, както е, предлага комисията, но го модифицирахме, за да бъде по-работещо и е, направихме изменение, е, което е, да включи е, по, и е, централните контрагенти и други въпроси, които е, ни е, занимават. После преговорите, които се водят е, е, по е, пенсионните продукти, европейския продукт за застраховане и пенсионно осигуряване. Също имаме съгласие и накрая имаме предложение за изменение за засилване ролята на надзорника – по е, въпроса за създаване на застрахователни е, дружества. И това е тема, по която ще бъдат внесени допълнително изменения. Това е, е, Малко дълго говорих е, и конкретно, но мисля, че това ви дава е, една ясна представа за хода на преговорите и резултатите, които сме постигнали. Съжалявам, че няма да пристигнем, да стигнем, е, да, да, да приключим преговорите с е, Буркат Балц, но е, мисля, че работихме много добре с докладчите в Сянка и всички лица, които участваха в тази работа. Благодаря ви. Благодаря на докладчиците. Не виждам желаящо текаре. Либералите, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам, разбира се, най-напред да благодаря на двамата съдокладчици за техния доклад. Сега не знам дали да се радвам, че те приключиха работата по доклада преди лятната почивка, <laughs> защото смятам, че това е той е доста интересен сам по себе си, обаче много трудно се чете това такова нещо през лятото. Сега, аз разбира се нямах време до момента, вчера го получихме, нямах време наистина да се запозная с доклада, така че всъщност ще отговоря на казаното от колегите тук аз вече имам а, така някои разсъждения, откакто комисията, разбира се, излезе с текста и така нататък. Сега ще се опитам да структурирам изказването си по трите области а, мандат, компетенции, управление и финансиране. Сега, по правомощите, компетенциите. Всички сме наясно, че кризата от 2008 година беше тежка не само и поради факта, защото всъщност в Европа ние имахме различни менталитети, различни представи и така нататък. И това трябва да си дадем сметка за това. И ние, разбира се, искаме да преодолем това, искаме да сближим начина на работа и този начин на работа да бъде задължителен за всички. И се радвам наистина, че всъщност комисията все пак излезе с някакво предложение. Сега, ние имахме изслушвания тук, в тази зала, с представители на националните надзорни органи, с господин Розиер, Розиер и така нататък, които всъщност от години се занимават с тази тематика и а, видяхме, че всъщност има така доста съществени различия между а, идеите на националните надзорни органи, идеите на комисията и това, което чухме от докладчиците тук. Така че няма отведнъж а, наистина да се справим, така както очаква комисията, нали, всички проблеми. Трябва постепенно наистина да постигаме напредък. Като разбира се, ние не можем да изключим националните надзорни органи, не можем да отслабим така тяхната функция. Това няма да доведе до успех, защото те са тези, които разполагат с опита и с експертизата. Естествено, че не всички национални надзорни органи са еднакво силни. Ако погледнем към Бафин или някои други, виждаме, че те от десетилетия са събирали опит, познания и така нататък. В други страни обаче не е така ситуацията. Е много, много различна на светлини години. И е хубаво наистина да приравним нивото на националните надзорни органи. Сега, последващия въпрос за правомощията. Според мен има безспорни въпроси. Сега, без значение как ще ги наречем тези елементи, партньорски проверки или каквото и да е, идеята е всъщност по-слабите надзорни органи да бъдат подпомогнати от тези, които вече имат опит, по-добрите ученици. Разбира се, като взаимоотношенията не биват да бъдат поучителни между учител и ученик, все пак става въпрос за колеги, но те трябва да се поучат. Сега, по стратегическите планове или стратегическия надзор. И тук е ясно, че трябва да гарантираме сближаване на нивото и за целта се нуждаем от еднакви стратегически цели, които да бъдат изпълнявани от всички. И съответно Европейския надзорен орган би следвало да изиграе своята координираща роля – сега повечето промени виждам аз при ЕСМА, не при ЕЙОПА и при ЕВА, а повече при ЕСМА. При така наречените при така наречените по-сделки и съответно повече надзорни правомощи да получи ЕСМА при така наречените референтни показатели, което смятам, че е добре. Що се отнася до проспектите, не, см, не, см, не съм толкова оптимистичен за ролята на ЕСМА. видяхме, че при последните борсове промени въпроса за проспектите може наистина се, да намери добро решение на национално ниво. И всъщност няма нужда от европейско решение. Надявам се това всички да са го видяли, но смятам, че принципно ЕСМА би следвало да носи отговорност за всички проспекти. Безспорна е ролята на ЕСМА – при така наречените одити за еквивалентност, както в Европейския съюз, така и извън него. Тоест, регулярно ЕСМА би следвало да извършва тези одити. А именно, дали условията, при които е, е, е издадена еквивалентността или отчетена такава, те са, запазва тези условия. Смятам, че това е положително предложение така че не трябва да, да го пипаме или да го махаме. При Ейопа смятам, че трябва да се увеличи, усили нейната роля при вътрешните модели. Това, което чувах до сега в дискусиите, ми се струваше доста едностранно като предложение по отношение на Ейопа все пак за в бъдеще това е орган, който където ЕОПА може да играе много, много важна роля. Например, при тези европейски пенсионни продукти, въвеждането на такъв етикет и ЕОПА може да изиграе много важна роля. Към момента всъщност ЕОПА така доста консервативно работи по отношение на застрахователния бранш. А тук не става въпрос само за класически застрахователни продукти. Тук става въпрос и за други финансови инструменти. Но тук, разбира се, трябва да бъдем предпазливи. Второ, управлението. Да, за мен е напълно логично това, което казва комисията. А именно, да, трябва да се направи промяна на съвета на надзорниците – който взима в момента най-важните решения. Това е съвет, който обаче е много голям. Има, състои се от 28 члена. дами и господа, които, разбира се, представляват много силно своите национални позиции. За да имаме бързи решения, това трябва да е един орган, като, например, изпълнителен съвет. Затова това предложение ми се струва доста разумно която да взима бързо решение. А, сега, разбира се, гласовете трябва да... Предлага се гласовете да имат еднаква тежест. А, аз предлагам да имаме или три, и, трима или петима члена в този изпълнителен съвет, именно за да няма за да може председателят, разбира се, да е, изиграе решаващата роля, когато а, няма ясен вод. А, смятам, а, следното, което видяхме и в общественото изслушване, че, например, експерти отвън могат да участват в този съвет. И това да са експерти, които, разбира се, да не са номинирани от национален надзорен орган. И това да са експерти в областта, като разбира се са независими, така да се каже, от е, някои национални идеи, е, позиции и така нататък. Това би следвало да бъде е, съответно надзора ще се... Надзора в различните органи е различен. Различен в ЕСМА, ЕОПА и така нататък. И в ЕБА. Аз не смятам, че по отношение на централните контрагенти трябва да имаме специален изпълнителен съвет. Това ще бъде твърде голяма администрация. Аз смятам, че е, е хубаво да се създаде един общ изпълнителен съвет и за трите организации, който да разглежда също така и централните контрагенти. Разбира се, че гражданското общество все повече и повече се интересува от защита на потребителите и смятам, че по тези въпроси тук трябва да се внесе повече яснота. Трето, финансиране. Естествено, трудно е да се говори за пари. Първото предложение беше 40% от финансирането да се гарантира от Европейския съюз, а остатъка от националните надзорни органи. Смятам, че те трябва да участват финансово, но смятам също времено, че и финансовия сектор а, може да бъде включен. Сега без значение какви ще бъдат схемите 40-30, 30 или 40-20, 40. Сега разбира се не мога така да говоря на изуст, но а, е важно а, да гарантираме една схема, която наистина да бъде разходоефективна, да работи а, отговорно а, и да се отчита. А, е, пред обществото и пред нас, разбира се. а не просто да се а, е, разходват е, много средства без никаква отчетност. Но като цяло, аз така доста положително а, гледам на цялата работа и въпреки различните позиции на докладчиците, мисля, че имаме така доста а, добри компромиси, доста широки компромиси по различни въпроси. И мисля, че а парламента поне а, а, може да подкрепи един доста разумен а, а, компромис. Обаче съм доста скептичен по отношение на съвета, защото така първите реакции, които а, така успях да, да науча, а, ми, а, ме навежда от мисълта, че преговорите там ще бъдат много трудни. Сега не знам изобщо дали ще <laughs> се стигне изобщо до тристранни преговори, пък ама ли да ги финализираме. А, но важното е дори и частичен успех да постигнем. Благодаря. Благодаря ви, господин Клинц. От името на Зелените Свен Гиго. Äh, ähm, äh, Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Ами, скъпи Волф, аз мисля, че това е така доста интересно, че, че четиво за отпуската и аз мога да ти изпратя също така една друга книга, едно друго четиво. А, защото ще бъде жалко а, а, само този чудесен доклад да четеш през цялото лято. Така, Искам, разбира се, също да благодаря на двамата съдокладчици за всички положени усилия. А, мисля, че този текст е а, много чудесна основа за по-нататъчна работа. Има до, доста интересни идеи и предложения, а, които според мен тук би следвало да бъдат подкрепени в парламента, като например укрепване на парламентарните права. Тоест, опита ЕЗА а, така да получи меж, по, силен международен глас и както и, и интернализиране на финансовите пазари, т.е. отчетност на тези органи и пред нас, смятам, че това са доста интересни идеи, които могат да бъдат подкрепени тук. Сега, но, честно казано, малко съм разочарован, че ако имаме докладчици са докладчици от двете най-големи политически групи. Те обаче не могат ясно да кажат подкрепят ли е, предложенията на комисията в областта на управлението с повече европейски контрол и влияние в ЕСА, в Европейския надзорен орган ЕСА. и е, виждаме, че всъщност европейското ниво европейското влияние е доста отслабено по отношение на националните органи. Сега, какво желаем ние? Естествено, че ние се желаем да има сътрудничество между Европейския надзорен орган и националните. Естествено, че не желаем да ги противопоставяме. И още тогава, когато аз изготвих доклад, аз подчертах този елемент. Доста време е мина от тогава. Тоест, многобройните правомощия на ЕЗА обаче не се ползват, защото има именно недостатъци в управлението. И затова бих желал е, да отпратим ясно послание тук, в парламента. Желаем да укрепим европейското измерение в ЕСА, в Европейския надзорен орган и по този начин обаче да се гарантират е, възможности за преговори, за сътрудничество между европейски органи с националните. Освен това, в тези предложения за по-добро управление, аз виждам така доста интересни подробни елементи, обаче ще се спра на две от тях, които не ме удовлетворяват. Първо, сега, може много добре тук да кажем, че председателите на Европейския надзорен орган трябва да бъдат за, назначени за 8 години. А всъщност, как ще се отчитате пред парламента? два пъти по 5 години, а, всъщност беше много добро предложение, защото след 5 години тук, всъщност, а, в парламента може наново да се обсъдят а, а, въпросите, свързани с органа. Второ, идеята да се създаде всъщност а, комисия, а, която да представлява всички институции за номиниране на а, а, членовете. А, аз обаче не съм съгласен с това, че тук нашия парламент няма да е- бъде изцяло представен. Сега, може би, аз не съм разбрал правилно предложението. Виждам така, че колегите ме гледат малко странно. Така, ако може просто да поясните, какво точно а, всъщност целите с а, тези а, процедури по ужалване. по двама от една комисия не смятам, че е много добра идея. Тоест, председателите на е, европейските надзорни органи всъщност винаги са се отчитали пред парламента. И а, това е много сериозна отговорност. Не, това не означава, че винаги сме на едно мнение, обаче някакси тези взаимоотношения винаги са работили добре. М- Перванш Берес каза нещо много важно. Ние се надявахме, разбира се, че това ще бъде една работа, която ще бъде подплатена от научни изследвания и така нататък. Ам, защитата на финансовите пазари обаче, проли... Е, липсата на такава защита проличава тук и нашите изследвания показват, че всъщност когато прилагането на европейските законодателни актове а, не е успешно, а, има а, непрекъснато нарушение на а, правата на потребителите, и съответно европейския надзорни орган трябваше да образува няколко процедури, но те не толкова много. Веднъж беше само срещу България и още няколко други, но нищо повече. Тоест, в защитата на финансовите пазари и на инвеститорите а, трябва да бъдат а, приоритети в а, дейностите на Еза на Европейския надзорен орган. Само по този начин ние можем да укрепим доверието в финансовите пазари в продукти. Тук някои предложения на комисията за лечение, което не ми се струва само разумно, но не се предвижда укрепване, например, на Асоциацията на инвеститорите, както и Асоциацията на потребителите, както някои предлагат, както и, разбира се, по-добро финансиране. Така че по тези въпроси би следвало още да поработим. Освен това, Перванш Берес отбеляза нещо важно, а именно финансовите пазари би следвало също да изиграят своята роля за реализиране на нашите климатични цели. И не бива да допускаме нов срив на финансовите пазари и да се отеглят инвестициите от области, които са чувствителни за климата. Това е тема, която според мен трябва да бъде включена в ам, ам, приоритетните дейности на ЕСА. И можем да се договорим по тези въпроси. Обаче, не бива да се отбелязва изрично, че всъщност ние предявяваме някакви изисквания към Европейския надзорен орган. Това не е нещо, за което трябва наистина да се борим да го постигнем, а това е нещо е, естествено. Any... Благодаря. Не виждам никой от ГУЕ, нито от СПД, нито от НС. Следователно преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Ванген. die... Благодаря на двамата докладчика. Доклада не съм чела още. Да, нощи имах друга, е, друго занимание е, да празнувам победата на Франция и да страдам за загубата на Белгия. Сега, въпросите е, значи коментара ми ще се базира на устните обяснения. Бъдещата роля на ЕСМА трябва да почива върху опита ни от миналото и тук аз с, винаги се сещам за нещо отрицателно, а именно Айопа. Иопа. Е, Въпросът за пропорционалността. Там куца, както и ролята и по отношение парламентарните правомощия е, и особено по време на избори, когато ще се избира нов председател на ЙОПА, наистина е, ще е, трябва да видим е, как, каква ще е ролята на парламента. Преди поне, предишният председател поне беше готов за е, взаимодействие с нас. В този смисъл тази организация е много важна. Аз обаче имам така, се съмнявам, че националните надзорни органи ще следват достатъчно европейските инструкции. Финансирането също е спорен въпрос. Виждам, тук съзирам е, принципно е, съгласие за, разпределение, за участие на националните е, на национално финансиране. Това е разумно, но не трябва да се затруднява с ненужни бюрократични мерки колкото до ЕЦБ, аз пак имам известни съмнения. Извинете за, за централните контрагенти. Е, по, по крайните е, разпоредби и засилване на принципа за пропорционалност. Ясно е, че ЕОПА, и ще се върна на нея, над, е, изисква над 500 допълнителни изисквания за е, обяснение по текста и така нататък. Е, не използва достатъчно съществуващите възможности. Количествените доклад, в количествено отношение докладите са прекалено много. Годишните близо 3000 и данни се изискват е, е, от застрахователите, е, което е ужасно много. Ето защо мисля, че в доклада доколкото разбрах от обясненията на докладчите, хубаво е, че в този доклад принципа за пропорционалност е въведен или е, дори е, в по-добър е, до съвършенстван вариант и конкретизиран от предложението на комисията. Това е добра база за работа в бъдеще. Благодаря. Комисията не само ни слуша, така ли добре, но разбира се, вие сте добре дошли. И сега давам думата отново на нашите двама съдокладчици. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Благодаря на колегите за е, забележките и коментарите да подчертая още нещо, нещо, което е, каза е, един от нашите колеги. Наистина, ние сме на, така, в, на последната права е, на пътя да постигнем една по-добра конвергенция, едно сближаване. Тази обща цел не, се, не подлежи на съмнение въобще. Основната тема, която ще ни занимава, когато става дума за разминаванията, разнобоя между трите надзорни органа на европейско равнище, е, още при няколко месеца казах, е, ще има е, централна задача в трябва да се формулира в този доклад и е хубаво това, което чух от колегите отново, че трябва да гарантираме различните нива на професионални нива на национално равнище да бъдат да бъдат запазени и в, на европейско равнище. Защото, разбира се, можем да се научим, само можем да се научим от опита на, на експертите и професионалистите. Значи чакат ни, е, чакаме, предстоят ни напрегнати дискусии в бъдеще по въпросите, по които все още имаме различие. Колкото до финансирането, мисля, че въпросът е разрешим. Тук става е, дума не да се поставя по въпрос принципно системите, а просто да имаме по-ясна позиция в комисията за публичната част и съфинансирането. Вече има съмнение за това в какво съотношение трябва да бъде направено това. На Свен Гиголд. Ние е, сме на мнение, че 8 е, годишния мандат е добра идея. Защо? Защото, е, както каза и колегата Ланген, можем, видяхме време на първия мандат, е, често да се случва така, че да се действа доста ласкателно по отношение на парламента при първия мандат, е, а при втория мандат вече е, нещата да не стоят съвсем така, меко казано. При едно значи, затова сме против преизбиране, защото при по-дълъг е, мандат, е, както е, стана дума, съществува такава опасност. Ще бъде, дискусиите ще бъдат напрегнати, интересни, но мисля, че предварителният проект докладът е добра база за дискусии в тази комисия и последното, което колегата Ланген спомена. Аз лично съм доста сигурен, че парламентът ще си свърши работата в определен така, в сравнително кратък срок ще стигнем до съгласие в комисията и ще сме готови тогава за преговори в съвета. Но дали а, другата страна, а, другия законодател е на същото мнение и ще действа по същия начин, тук вече а, силно се съмнявам а, за това, което обаче не означава, че ние трябва да снижаваме амбицията си. А, трябва бързо и енергично да работим а, и да финализираме в комисията текста. И след това, разбира се, да оказваме натиск върху съвета. За съжаление обаче в е, момента се съмнявам, че съветът е на същото ниво на амбиция, както парламента. Благодаря, Берванш. Мерси, мерси. Благодаря, благодаря на колегите, които присъстваха. Знам, че има и много други, които ще допринесат за доклада чрез различните изменения. Ще направя няколко бележки от по-общ характер, хоризонталните въпроси. Неща, които засегнахме и при въвеждащите думи. Не можем да съдим агенциите с оглед на бъдещите задачи, които ще им възлагаме, като изхождаме от сегашните им правомощия. Защото иначе може да се каже, ето агенциите могат да направят това или онова, но ние трябва да разглеждаме динамиката на развитие. Това на първо място. На второ място, Свен гигуд напомни за това, че понякога като че ли всички правят всичко възможно, за да няма никакво движение. Следователно нещо в управлението трябва да се промени. И съществуващите органи трябва да бъдат преразгледани, защото в противен случай ние няма да постигнем нищо хубаво нито за Европа, нито за гражданите. От друга страна, по елементите, които бяха споменати като интересни и оригинални в първоначалното предложение – доста такива имаше, но аз ще се спра на два от тях. Във всички текстове ние въвеждаме специална клауза в защита на подаващите сигнали, което ми се струва много добро, защото наистина знаем, че хората в този сектор пазят професионална тайна и то много строго. Следователно трябва да се съобразим с това и при финансовите пазари. Разбира се, това не значи, че подаващите сигнали трябва непременно, непрекъснато да са против агенциите, но все пак е необходимо да бъдат защитени. Има още един елемент, който е въведен и мисля, че трябва да споменем. Предложението на комисията да се спечели едно място за ЕЦБ в и без друго претрупания състав около масата за преговори. Търси се участие, тъй като вече нямаме поста заместник председател, но ние смятаме, че е добре наистина да се премахне този пост тъй като е, знаем, че научния комитет е, допринася за работата на ЕЦБ и трябва да бъде запазен. Накрая, възоснова на натрупани опит и това, което е, размислихме след посещението на Марио Драги, ние решихме, че като европейски парламентаристи можем да работим енергично и Марио Драги би трябвало да участва. Е, Волф Клинт говори за националните контролни органи. Наистина тук всъщност е деликатния баланс, който трябва да постигнем. Необходимо е да запазим тяхната роля и също времено да направим така, че всички да се състезават по посока на най-добрия стандарт и така да има много по-стрикно управление. След това за графика, аз съм съгласна с колегата Балц. Ние не можем, разбира се, да определяме графика на съвета, но би трябвало парламентът да даде пример, като приеме възможно най-бързо собствения си доклад. И то по такъв начин, че наистина да покаже, че има водеща роля. Я y да besoin d'améliorer le, le, le, les pouvoirs et les compétences des, des agences. Разбира се, трябва да решим и какви да са правомощията на агенциите и много други въпроси, но трябва да имаме предвид, че в разговорите с комисията виждаме, че има движение към доста по-голям реализъм. Свен Гиголд ни напомни за своя доклад, съставен през 2014 година в рамките на комисията. Той беше съдокладчик. Наистина, що се отнася до председателя на ЦСА и Бурхард Балц го спомена – Свен Гиголт е на мнение, че тук Европейския парламент може да изиграе своята роля, ако няма обновяване след 5 години. Аз мисля, че при ново постъпване в съвета, така или иначе, ние имаме обновление на състава. Видяхме че когато има такова обновяване на състава, обаче ролята на парламента е, става много по-стеснена. И що се отнася до комисиите за подбор, мисля, че ние можем да бъдем доволни от собственото си предложение, защото ние ще подобрим и процедурите по подбор и ще помогнем на работата по комисията по подбор. Имаме двама представителя на съвета, двама на комисията, двама на Европейския парламент. И когато вие обявите покана за кандидатура. След това се правят номинациите, но ние не виждаме нищо от процедурата, използвана в комисията. Разговаряли сме с комисията. Според нас това е много деликатна тема. Хората не искат да рискуват да се разчува. И се притеснява, че може след това да се окажат на прицел. Затова е важно да има предложения, които да минат по общата процедура. Мисля също така, че Бурхард Баоц е отворен към предложение, което аз направих за засилване на ролята на съвета на надзорниците, защото наистина при свободното предоставяне на услуги има редовни отклонения и потребителя непрекъснато се натъква на тях. Накрая Бернард Ланге, въпроса за пропорционалността. Мисля, че ние имаме добра основа в този доклад и очаквам с нетърпение бъдещото сътрудничество, като председателя трябва да ни каже какъв график се предвижда и доколко той е задължителен. Yeah, thank you very much. Uh, Много ви благодаря. Графикът беше договорен от вас и аз ще го представя сега, но разбира се, самият доклад беше представен доста късно. В края на юли, началото на юли започва срока за предоставяне на измененията, след като са готови преводите на проекто доклада. Така се работи. Членовете ще бъдат уведомени като краят на срока за измененията е 30 август – това е всъщност първата ни работна седмица след лятната вакансия. 30 август, 12 часа на обяд. Но как ще се справим с графика? Какво пред, предлагате вие за графика? Аз съм съгласен, че трябва да работим възможно най-бързо, но ми се иска да добавим още една седмица. Искате следователно удължаване на срока с още една седмица до 5 септември или нещо такова? 7 септември Пети септември, сряда. Приемате ли? Разбира се, това е до някъде проблем за всички, защото преводите още не са готови на всички езици. Докладът е на английски. <laughs> Every member has the right to do its amendments in its mother tank. Аз че всеки трябва да има право да представи изменения на своя език. И тъй, когато е, започнем работа с е, лансирането на инструмента AT4AM, започва да тече и срока за представяне на измененията. Докладчиците ще трябва да се придържат към това, което са планирали. Знам, че понякога докладчика прави е, предложение и след това решението се взима от координаторите, но в случая участват и двамата координатора. Аз не мога да взема решение. Следователно, 30 август, 12 часа. Това е последното изменение. Не, сряда на обяд. След това гласуването в ЕКОН е предвидено за 5 ноември и съобщението в пленарна зала, ако стигнем до съгласие и започване на триалог, е 12 ноември. С това прекратявам заседанието. Ще го продължим днес след обед, когато при нас ще е представителя на Единия съвет за преструктуриране. Благодаря.